Bene, ho visto che sono arrivati alcuni colleghi, oltre... Виждам, че пристигат колеги вече, както и нашите сътрудници, тук е и комисията. Мисля, че бихме могли да започнем. La presentazione. Ще започнем с представяне. Студио, che на изследването, което е за насърчаване на иновациите в интернет и правото на гражданите на лична неприкосновеност. Ще се изкажат по тази тема днес. Джонатан Кейф. Кейф. Е, Марк Ван Лизлут. Марк Ван е, per 15 minuti ciascuno. Всеки по 15 минути, след това 20 на минути въпроси и 10 на минути за отговори. 15 минути е максимум за изказване. Така че може под 15 всичко. Иначе няма да ни остане време за въпроси. Започва... Кой започва? Господин Лисхут. Thank you, uh, Uh, my name is Mark van Lieshout. Казвам се Марк Ван Лисхаут и съм нидерландец, но ще говоря на английски. Аз съм един от авторите на този доклад пред вас. Набързо ще премина през някои слайдове и ще се съсредоточа върху заключенията, защото това е най-важната част. Обеден съм, че вие вярвате, че сме работили максимално сериозно и затова ни вярвате и за методологията. Ако това не е така, ще обърна внимание и на нея. Ето това са въпросите, които ни зададе Европейския парламент. Те са изписани на слайда. Става дума за интернет и свързаните технологии, както и дали това противоречи до правото, на правото на лична неприкосновеност и така нататък. Голямо предизвикателство беше тази задача. началото, изграждайки своята концепция, казахме, ако разглеждаме интернет и личния живот, решихме, че трябва да се разгледат новаторството в интернет, което се развива тласкано от правото на неприкосновеност от друга страна как се ограничава от същото това право и обратното. Как правото на лична неприкосновеност се защитава все повече от интернет или пък как се ограничава от него. Двупосочно е. Ако изчетете доклада, ще видите подробности по този подход, но аз в презентацията си няма да говоря така, разделено така. Имахме изследвания, които се основаваха на изследване на документи. Разглеждахме онлайн реклами, предлагане на компютърни услуги в облак и много други. Имахме семинар с експерти. Поканихме експерти от секторите, които да ни покажат как работят взаимоотношенията между интернет и личния живот. И след това изготвихме доклада. Как изглежда нормативната уредба? Вие сте запознати какво се случва тук. Директивата за лична неприкосновеност е една от водещите директиви. Има обаче и други директиви, които са включени тук. А сега има едно предложение за регламент на Европейската комисия, което дава идея какво може да се очаква от дружествата, които работят в интернет и как трябва да опазват правото на личен живот. Освен това се занимаваме с различни въпроси в нашия доклад за това как директивите оказват своето въздействие върху новаторството и как това се свързва с опазването на личното пространство. Един друг въпрос, който трябва да се повдигне е следният. Много мероприятия бяха организирани последните години, които показват, че има напрежение в това взаимоотношение. Например, големи фирми като Google и Google Street View – Както знаете, те имаха голям проблем а, с а, пускането на услугата а, видимост на улично ниво в различни градове. Например, германското законодателство е много силно, що се отнася до личната неприкосновеност и Google срещна много трудности при пускането на това приложение. Когато говорим за новаторство, не трябва да говорим само за технологиите, трябва да погледнем и другите измерения. Например, институционалните, но то новаторство, бизнес практиките, защото там много лесно и ясно се вижда как се конституира личното пространство и как се комбинира – след това потребителите. Каква е тяхната роля тук? Защото ако погледнете социалните медии, ще видите, че потребителите стават все повече водещи, определящи за това как ще се разработват услугите и как ще се защитават и личните данни, и личната неприкосновеност. И разбира се, тук играе роля и законодателството. Ето така подходихме. Подходът е сложен. Питахме се да покажем, че всички тези елементи, взети заедно, ще хвърлят светлина върху напрежението между двата компонента от зададения ни въпрос. Опитахме се да резюмираме разглеждането на двата аспекта заедно. Личната неприкосновеност е, се поставя в риск от новаторството. Има отрицателна връзка между двете. Това заключение е, ще ви го разбия в подзаключение. Първо, как се ограничава личното пространство – и какви са последствията. Какво имаме предвид? Ако погледнем предлагащите нови услуги, ще видим, че там винаги има информация, която идентифицира лицата. Научни изследвания го доказват, като например изследвания Световния економически форум, които показват, че дан... личните данни са нещо като движещата сила на новото информационно общество. Това означава, че всички услуги по някакъв начин използват лична информация или информация, която може да доведе до определено лице, за да могат услугите да бъдат персонализирани. От гледна точка на иновациите това е много важно, от гледна точка на личните непрекосновеност е една заплаха. Не намерихме много примери за това как новаторството може да доведе до развитие на системи, които да не застрашават личния живот. И ще говорим за това не само, що се отнася до бизнес практики и технология, и що се отнася до опит. Навсякъде могат да се срещнат примери за това, как услугите се опитват да се развиват, като събират някакви данни за лицето. Биометричните данни. Много интересен пример. Там технологиите могат да помогнат за развитието, но останалите примери са повече, които показват Първото ми заключение. Новаторите смятат, че личният живот не е нещо положително и ако включат в бизнес модела си правото на личен живот, това ще им струва скъпо. И технологично, и организационно. Трябва да вземат е, предпазни мерки, за да... Ако трябва да вземат такива мерки за опазване на личното пространство, то това ще оскъпи процеса. Сега за новите технологии. Разгледахме пет случая, как тези нови технологии се развиват и какво означават те за новаторството. Колкото повече сближаване има между интернет и технологиите, толкова повече групи биват засегнати, що се отнася до а, техно, техното, лично, тяхното лично пространство. Компютърните услуги в облак са пример за това. Тези услуги имат нужда от а, информация, която идентифицира лицето, за да може да се извлече и печалба. Тези доставчици на услуги по някакъв начин трябва да въведат а, варианти за идентифициране на отделните лица. Генетичните данни. Това е нещо съвсем ново и което наистина е в сърцевината на личните данни и неприкосновеност. Има много технологии, които не се сблъскват с правото на личен живот, например децентрализирани биометрични системи, където двата елемента върват ръка за ръка и няма напрежение между тях. Но, най-общо казано, имаме примери за малки пазари, диаспори, социални медии, където организациите се опитват да разработват съхранение на лични данни и IT архитектури, но това са нишови пазари и за тях не е трудно да бъдат прияти от основните играчи, точно защото са малки. Нека да погледнем заключенията в бизнес практиките. Новите е, бизнес практики е, биха подчертали едно ползване, водещо до печалби на личните данни. Личната информация ще се използва Разбира се, че те ще спазват законодателството за личните данни, но ако оставим това на страна, много пари могат да се изкарат от този бизнес модел. Трудно е да се разработват рентабилни бизнес решения, ако не се използват лични данни. Потребителите до момента нямат желание да плащат за други модели. В доклада има и глава за економическите последици и ако погледнете всички експерименти по поведенческа економика, ще видите, че хората предпочитат да се опазват личните им данни, когато то не струва нищо за тях. Ако обаче трябва да платят, като че ли отстъпват малко от позициите си по защита на свой личен живот. И това е записано в следващото заключение. Ако погледнете проучванията, обикновено хората казват, че биха искали да имат неприкосновен личен живот. Ако погледнете обаче как се държат, обикновено става ясно, че като че ли не се интересуват толкова от това. И ако имат избор, и този избор е ясен, те ще предпочитат правото си на неприкосновеност. Последиците от това са, че голямата част от а, операторите и доставчиците на услуги не разработват услуги, които опазват личното пространство. Това е записано в девето заключение. До сега разпоредбите по въпроса са изиграли своята роля, но санкциите не са били толкова високи при, в случай, че бъдеш хванат, че не нарушаваш законодателството и за това те са си позволявали тези доставчици на услуги да го правят. Затова сега е необходима ясна, ясна намеса на ниво изготвяне на политики. Не винаги може да се направи саморегулация. Например, една схема за доброволно участие или не участие не са альтернатива на една система, в която се подава лична информация. Това е. Аз съм до заключенията. 13 минути говорих. Прекрасно се справи госпожо председател с времето. И сега давам думата на колегата Джонатан Кейв за препоръките към парламент. Much, Mark, благодаря ти, Марк. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които ще ме слушате. Когато става дума за препоръки, ние положихме усилия в този доклад да има препоръки, които да са целенасочени и изпълними. Не са много подробно разписани, и аз ще се постарая да се огранича до един общ поглед и да насърча дискусия. На първо място, неприкосновеността на личния живот е разработена в политиката на Европейския съюз като основно право на човека – може лесно да бъде определена, но не може да бъде експлуатирана лесно чрез пазарни механизми. От друга страна, в САЩ и на други места и на някои места в Европа, личният живот е економическо право, т.е. тази информация има економическа стойност. И можем да кажем, че има сблъсък на режими. От една страна се третира като право на човека и от друга страна като економическо право. И в двата случая обаче има закрила, не може да бъде експлуатирана тази лична информация. И в същото време, у нези, които са в онази сфера, в която това се третира като лично право, но има економическо измерение, това може да се случи. Тук беше споменат Google от Марк. Както, се научих, както научихме през последните няколко дни, докато се правят снимки, всъщност се влиза през безжични мрежи, които не са със съответната защита и доста месеци минаха, докато разберем, че всичко това се случва. Информацията междувременно е била използвана. И на второ място склонни сме личния живот да го разглеждаме като лично право, индивидуално право, но не е така. Например, да вземем компютърните услуги в а, облак. Информацията за този вид компютърни услуги е нещо, което е лично според мен, но легитимно могат да бъдат ползвани. И тази информация всъщност е колективна собственост. И аз мога да имам съвсем законен а, интерес. А, а вие може да имате интерес да не се знае, че разговаряте с мен. Кой е собственика на тази информация? Един от нас трябва да се явява собственик, но нещата отиват отвъд това. Ако аз не събира информация, чрез която вие да бъдете идентифициран, но все пак мог... Е, включва няколко души. Аз мога да ви а, установя самоличността, демографски закономерности и други такива. Ето, това са нещата, които трябва да ни притесняват, защото така мога да ви установя самоличността, да получа достъп до вашето имущество и куп други неща мога да свърша и може да се наложи да не мислим за това право като лично право, а все пак право, което е свързано с обществения ред. И на трето място неприкосновеност на личния живот и защита на данните. Какво се случва, когато не сме на линия? Моята самоличност е свързана с поредица от записи. Ако аз не съм на линия, тази информация, която е относима и се създава, просто защото аз съм а, онлайн, това са примерно стари данни. И ако аз вляза в някой сайт и представя част от данните, то начина по който реагирам на информацията предрешава какво ще се появи на екрана и какви са последиците. Свободата ми на действие, моя неприкосновен личен живот вече има морално изморение, което се ограничава от това. Не става дума толкова за данни, колкото за други неща трябва да бъде защитено моето право да не очаквам непрекъснато да ме наблюдават. Та от тук проистичат и някои препоръки. Трябва да помислим дали законодателната рамка и различните органи по света отчитат всички тези аспекти а, по необходимия и ефективен начин. И има още нещо. Както виждаме с уредбата на тъй наречените кукита, то трябва да има някакво равнище, а, на което да се определя възможността за обществена намеса. Каквото и да бъде решено някой да предприеме, трябва да е в рамките на това, което е допустимо и регламентирано когато имаме толкова много информация в интернет, която е видоизменена, тя се предопределя от е, нашия избор и тя може да бъде използвана чрез новите технологии. Когато тази информация е записана първоначално, тези технологии още не са съществували а, и част от тази информация може да сме я забравили. Така че ние не бихме могли да направим избор на базата на пълна осведоменост, защото забравим. Освен това, информацията се променя. А, неприкосновеността на а, моя личен а, живот може да е била нарушена, когато аз като млад съм развила активна политическа дейност ако ефективно а, може да бъде прилагано всичко това, може и да не постигнем резултатите, които целим. Когато се налагат а, такива принципи, от тях произчитат определени задължения и отговорности. Въпросът е те дали са ефективни и дали са съизмерими имаше пример в Обединеното кралство, защото директивата за рекламите не изисква да се получи съгласието на насрещната страна. А това се изисква само по отношение на определени видове информация, която априори се приема, че е а, чувствителна информация. Именно поради това всички тези разпоредби имат отношение към общия пазар и надлежната защита на правата на човека. Сега още съм на първа точка, след, на първия слайд, след малко ще премина нататък. Има и други съображения решението може би се крие в това, че хората разполагат с инструментариум, за да контролират собствената си информация. И този инструментариум, като например политиката за неприкосновеността на личния живот, която спазват големите фирми, трябва да се прилагат. От друга страна има и технически решения, които почти по дефиниция не са прозрачни и се използват по различен начин от различните страни, защото това не са технологии, които са регламентирани на държавно равнище. Не бива и да забравяме, че ако нашите модели за а, информираното съгласие а, бъдат повлияни от страховете на хората, поведението на тези хора е реално и то трябва да бъде защитено по закон и не винаги е, моделите за вземане на решения в държавите съответстват на реалната обстановка. Необходимо е да има прецизирани а, правила и регламенти. Правилата, които се разработват от компетентните органи, не съществуват в вакуум. Може да има саморегулиращи се органи, може да има такива органи, които регламентират дейността на частния пазар и Европа може да възприема а, някои от правилата, които са наложени в Штатите, като проистичащи от частния сектор. Но всъщност а, Министерството на търговията в а, а, САЩ предвижда различни разпоредби, които а, да дават възможност на някои фирми да завеждат искове срещу други фирми за нарушение на правилата. Има и други области, в които това се случи и там има сблъсък на политика, например в областта на околната среда. А, така наречените интелигентни мрежи и измервателни уреди, които могат да отчитат кой е в залата и кой не е, също попадат в тази сфера. Тук също се налага необходимостта от защита на непрекосновеността на личния живот и трябва да има съгласуваност на тези мерки, за да има последователност във всички нормативни актове, които регламентират тази дейност. Много от допусканията за непрекосновеността на личния живот, които се правят, всъщност проистичат от тези времена, когато а, дейността а, в интернет е била твърде ограничена. Правилата са били свързани с общуването, размяната на информация между две лица и а, те не отчитат възможността за мрежови обмен на информация. Ние изпращаме едно съобщение до вас. А, може да имаме някакви конкретни тъжнения, свързани с това послание, послание, но всъщност мрежата се разширява и същината на дейността, която се извършва, може да не е защитена. Нагласите към непрекосновеността на, частни, на личния живот също се а, променят. Някои могат да смятат, че поради това, че информацията е виртуална, аз мога да си сменям електронния адрес, когато си искам и затова може въобще да не се притеснявам от изискванията а, непрекъснато Google да предоставя на правителството информация за моята сметка в Google и няма едно решение, което да отговори на всички а, потребности. Може да се наложи да има специални закони, свързани с защитата на децата, да речем, но може и да се наложи да ограничим броя на а, нормативните актове, а, например, в различните схеми за доброволно а, присъединяване или неприсъединяване към някакви а, схеми. Една от нещата, които може да се случи е в интернет да се подобри качеството на механизмите за контролиране на съответствието. Може да е стане възможно да се проследява достъпа до информацията. Ако вие контролирате моята информация онлайн, аз не мога да проследя всъщност какво се случва с тази информация по-нататък. Аз мога само да разбера, че тази информация е била прехвърлене. В Штатите има един проект, проекта не е било. това всъщност е един център за данни, който контролира трансфера на данни – и просто се проследява прехвърлянето на данни. И на последно място препоръките са свързани с това, че света се променя. Има едно напрежение между иновациите и защитата на данните. Наскоро в немската преса се появи една статия, която посочва, че в Германия предвид въведените правила за защита на личния живот е много трудно дори да е, учредите дружество може в някои случаи да трябва да проследяваме развитието на нещата преди да преценим точно коя форма на защита е най-подходяща. И трябва също така много ясно да се каже какви са пречките и къде трябва да теглем червената линия. И това съчетание на водачески умения, на способност да се съобразяваме с условностите е нещо много важно за държавните органи. Можем да се създаде една среда, в която и да има доверие относно непрекосновеността на личния живот, за да можем да осъществяваме обмен. Та, интернет е гениално изобретение – но нашите решения а, трябва да отчитат и факта, че имаме потребители, които не могат да бъдат защитени. Затова е необходимо да има много а, дейна партньорска работа и а, да има добри методи за шифроване на данните – Та, връзките, които са в основата на непрекосновеността на личния живот, се променят. Е, мащабните доставчици на а, услуги, и тук само ще вметна, че в този парламент се обсъжда споразумението за борба срещу а, фалшификатите, но може да се окаже, че е необходимо поради навлизането на нови технологии да преосмислим а, мерките, които можем да предприемем. Сега ще спра до тук. Вие ще получите екземпляри от това изложение. На последната му страница са моите данни а, за а, връзка. Благодаря. Bene, abbiamo sentito i due relatori. И така, иска ли някой да зададе някой въпрос? Е, Ела тури презенти. Прего. Dostęp do danych osobowych na pewno wiąże Въпросът за използването на личните данни е свързан с посегателства върху неприкосновеността на личния живот. Кога настъпва момента, в който можем да кажем, че личните данни са в опасност, че са застрашени? Технологиите се развиват. И сигурно технологично е възможно да не изтича информация, която ние не желаем да бъде споделена. Очевидно, лесно се злоупотребява с електронната поща, но има и редица други категории данни, които имат много голямо значение. Например, когато се свързваме с банката си е, по интернет, тогава е, има частни банкови данни, финансови данни, които трябва да бъдат защитени. Имам предвид не само а, е, сведения за лични банкови сметки, но и достъп до големи масиви данни от страна на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 а и е, как можем да сме сигурни, че тези лични финансови данни не стигат е, до рекламодателите? Какви са пределите на личната сфера, която е неприкосновена и как е, е защитена тя, като имаме предвид колко важно е финансовите ни данни да бъдат защитени? Има и случаи, в които експерти за аналитичните си цели използват лични данни. Може и военна информация да се разпространява в интернет чрез частни адреси. Подателите изпращат съобщенията до няколко получатели едновременно – как в тези случаи се гарантира сигурността? Извинявам се. Има ли други въпроси или коментари? Никой не желая да вземе думата. Тогава закривам списъка на ораторите и преминаваме към заключителна дискусия. Имате 7 минути на глава от екипа. Благодаря. Благодаря ви за много интригуващия и любопитен въпрос. Е, извинявам се, госпожо председател, че взех думата без е, да ми я дадете. Това беше несъобразителност от моя страна. Докладът и изследването се спират на голяма част от въпросите, които вие поставяте, но вие ги конкретизирахте в по-политически план и по-социално отговорен, аз бих казал. Понеже именно по този начин хората днес си задават тези въпроси. Ще се опитам да ви дам отговори по-скоро от технологична гледна точка и от гледна точка на дейността. Мисля, че там можете да намерите част от отговорите, а за регулаторните аспекти може да допълни професор Кейв. Поставяте въпроса за прозрачността, контролът и съгласието като съществени елементи от регулирането на неприкосновената лична сфера в съвременното и разбиране. В днешния свят се очертава тенденция, която върви срещу течението а, за по-голяма прозрачност често се говори за двустранна прозрачност. Прозрачност на данните на гражданите за определени компании и недостатъчна прозрачност за това как компаниите ползват вече предоставените им по прозрачен начин данни. За това се настоява за двустранна а, прозрачност а, с равнопоставеност на процеса на пазарите, които представляват обособени ниши, без да навлизам в технически подробности, трябва да кажа, че различни архитектури на информационните системи се използват за защита на личните данни. Редица организации разработват свои решения, които по един или друг начин са противопоставени на концепцията за всеобщата разполагаемост на вече събраните данни. И така компаниите разработват практика и технологични решения, за да противодействат. Имам многобройни примери в Холандия. Но, пак повтарям, това са пазари, които представляват определени ниши. Ако от политическа гледна точка се опитаме да се гледаме по-скоро в общата картина, вече възниква един политически дискурс, и той опира до старата дилема за моркова и тоягата. Кое е морков, кое е тояга и кога се прилага? Ако питате организациите, които а, разработват а, технологиите, рекламните а, организации, те се стремят а, да съберат максимално голям обем а, информация. И много трудно се работи в такава ситуация. По-скоро трябва да ги спечелите на ваша страна. Държавните органи, много често са основен клиент. И за това а, държавата е в благоприятна позиция да настоява за използването на различни альтернативи и възможности. От друга страна, трябва да признаем, че степента на защитеност на редица услуги не отговаря на подобаващото им равнище – Известни са многобройни инциденти, при които става ясно как дори най- неамбициозните изисквания за защита не се спазват и това е всекидневна практика. Това се дължи най-вече на лошо програмиране. В наши дни все още е възможно лошото програмиране да остане без последствия за виновниците. Необходима е социална отговорност и отчетност за преодоляване на проблема. Това е моят отговор. Би било крайно необичайно Abbiamo chiuso il dibattito, c'è una collega che vuole fare una domanda. Per cui... колега, който иска дебат, иска да зададе въпрос, извинете. Се надявам вие да отговорите. Um, thank you, Chairman, for this opportunity to ask. Благодаря за възможността, която ми давате да задам въпрос. В хода на вашето изследване установихте ли някакви новаторски модели на европейските организации спрямо американските. Задавам този въпрос, защото нормативната уредба в Европа и в Съединените щати е различна и не зная дали тя влияе върху моделите. Заповядайте. Много ви благодаря. Има различия. Някои от тях са очевидни. Степента, до която се гарантира защитата от доставчиците на услуги. Но различията не са само по отношение на личната неприкосновеност, а и в много други посоки. Също така е вярно, че структурата, която е в основата на законовите изисквания, също определя различията последния начин. По природа се смята, че а, трябва да се държи сметка за разликата между държавни органи и частни организации. В Европа гражданите смятат и са по-склонни да приемат, че а, държавният орган а, може да има основания а, да се намеси в сферата на личните данни, в, личния, в личната сфера – включително и е, дейността на частни фирми. И за това иновацията тук в бизнес модела е към приватизация. В Съединените щати доверието към държавата е много по-малко в сравнение с по-високото пък доверие частните организации и е ясна политиката, която регламентира изискванията към частните доставчици на услуги. Нормативно се изисква създаването на така наречени а, оградени пространства, в които а, е, личната сфера е напълно а, неприкосновена – мисля, че тук имаме обратна пропорционалност в успеха на прилагането на политиката. Очевидно при големите фирми въпросът за защита на личните данни не се поставя под съмнение и оттам при тях няма толкова усилия за разработване на нови, включително иноваторски технологии. Мисля, че това отразява различията между Штатите и Европа. И в заключение искам още нещо да добавя, което не е непременно свързано с разликата между Америка и Европа, а по-скоро във връзка с предишния въпрос. електронно съхраняваните медицински данни са един много получлив пример за разликата. В Съединените щати законово е регламентирано как се събират медицински данни и в какви регистри за пациентите се съхраняват те. Но тук възниква един конфликт на интереси. Ако поддържате електронни регистри за пациентите, които не можете да предоставяте на други лекари. Тогава става много трудно да се дават направления и е, пазарните сили е, да имат своята роля. В е, Съединените щати достъпът до електронните регистри е могъщ стимул за развитие на технологиите. Ако аз съм вашия личен лекар и записвам всички данни а, за вас а, в регистъра си, може да се окаже, че друг доставчик на услуги ще ви открадне от мен и а, е, за това за мен ще се окаже много скъпо а, удоволствие. И поради тази причина аз не записвам а, всички данни, които ще са необходими. И тук а, виждате как а, а, защита на личните данни – макар и по други съображения, търговски в случая, се налага в тази област. Кой ви защитава обаче от хората, които упражняват контрол? И те са хора. И в Штатите, и в Европа. А на този въпрос все още няма отговор и професор Благодаря на професор Кейв и на неговия колега за изследването. Благодарим също така и за информацията, която ни предоставих. Благодаря. И така приключваме с тази точка. Благодаря ви от името на нашата комисия. nostro lavoro prosegue. Работата ни продължава. Продължаваме с е, който не се интересува от следващата част на заседанието, моля да напусне залата.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 на АЦЕР, Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. Един час работа сме предвидили. Започваме с представяне. 20 минути за презентацията. То ще ни разкаже какво се е случило след последната среща която беше през юли миналата година тук в комисията ИТРЕ. Давам му думата. Малко сме, но всички сме много внимателни. Grazie Presidente per l'opportunità. Благодаря ви, госпожо председател, за тази възможност да представя днес пред вас дейността на нашата агенция, както и всички предизвикателства. Ще продължа на английски, ако ми позволите. Почитаеми депутати, дами и господа, много ви благодаря. За мен е чест да ви представя дейността на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори от последната ни среща през юли 2011 година. Насетне. Извинявам се от името на Лорд Мо. Той имаше огромно желание да присъства, но не успя. Миналата година, когато бях при вас, казах, че набираме кадри за агенцията. Сега мога да заявя, че до края на годината приключихме първоначалния набор на основни кадри. Това е записано в нашия регламент. Също така назначихме и различните органи. Имаме съвет за обжалване. През декември бе назначен той, така че вече работим но още набираме скорост. От основаването на агенцията и регламента допълнителни задължения бяха предоставени на нашата агенция. Знаете допълнителния регламент, който бе прият в края на миналата година, който влезе в сила на 28 декември. Освен това, агенцията ще получи допълнителни правомощия по предложения регламент за указания за трансевропейска енергийна инфраструктура. Това се обсъжда сега. Ще спомена евентуалната ни роля по последния вариант на текста. Искам също да благодаря на Европейския парламент за доверието в нашата агенция, което е видимо по време на преговорите по този законодателен акт. Както знаете, първоначално трябваше да се занимаваме най-вече с интегриране на енергийните пазари. Ето защо основните ни дейности бяха свързани с 10 годишния план който трябваше да бъде е, основен. А... И той ще става все по-важен, защото ще бъде отправна точка за идентифициране на проекти от общ интерес. Нашето мнение ще бъде важна част от общата картина. Последните 15 месеца се занимаваме с мрежовите кодове. Тези мрежови кодове ще бъдат предвидени в третия пакет, където ще бъдат въведени общи правила на енергийния пазар в Европа. Няма да има хармонизирани правила, а общи правила. Агенцията трябва да разработи рамковите указания. Освен това насърчаваме сътрудничеството между енергийните регулатори, Имаме отговорности и по мониторинга, което увеличено се подсилва от ремит. Сега, какво правихме последните 15 месеца? четири указания за електричеството ни бяха възложени, три сме изготвили, Четвъртото ще излезе лятото. Току-що приключиха консултациите по него. Това са основните рамкови указания. След това ще има и мрежови кодове, е, които ще съответстват на тези указания за интегриране на пазарите. До година пак ще говоря за това. Сега за природния газ. Много важни е, указания подадахме. Едното е за балансирането, другото е за разпределение на капацитетите. Е, след това работим по правилата за обмяната на данни и оперативната съвместимост и още едно. Така че 8 указания трябва да излязат тази година, които ще бъдат, е, които ще представляват нещо като гръбнака на интегрирането на европейския пазар. Освен това, излязохме и с различни становища. Няма да навлизам в подробности, но искам две неща да посоча тук. Първото е свързано с плана за развитие на газовата мрежа. Вече подчертах значимостта на този план. Ще има едно становище за електричеството тази година, тъй като има редуване между двата сектора всяка година. За първи път се разработва такъв 10 годишен план. Това е нов инструмент. За първи път има и много силно европейско измерение в плановете за развитие на мрежата. Ето тук искаме такъв тип а, подсилени процедури, предвидени в инфраструктурния пакет. И последния ред е една препоръка, първа препоръка всъщност, с която излизаме по собствена инициатива за регулаторния режим за правата за финансови преводи. Тези инструменти не са по общите разпоредби за финансовия регламент. Така, стигам до ремит. Знаете повече от мен за Ремит, защото съвсем наскоро се занимавахте с него. Влезе в сила през декември миналата година и част от разпоредбите тук бяха пряко приложими. Забраните за търговия с вътрешна информация, както и манипулиране на пазара. Те бяха незабавно приложими. Имаше и задължения, които бяха също пряко приложими. Това беше едно задължение на участниците на пазара да оповестят просрочване при публикуването на вътрешна информация, както и платформи за търговия и лица, които, които търгуват професионално и тяхното задължение да оповестяват нарушенията на тези забрани. Трябваше по тези два въпроса да дадем подкрепа още от първия ден на колегите. Скоро изтича един срок, края на идния месец. Агенцията ще трябва да публикува до тогава формата за данни за прехвърляне на регистрационни данни от националните регистри в европейския това е един нов инструмент, който бе добавен от Европейския парламент по време на преговорите и в момента ни работим по него. След това, в зависимост от актовете за прилагане, ще трябва да започнем да регистрираме участниците на пазара и след това един вид на живо да започне мониторинга. Ще се върна на този въпрос по-късно. Ето извършената работа, няма да навлизам в подробности. Имате пред себе си представянето. Искам да кажа следното. 29 юни е последната дан, са последните данни долу, няма значение. Тогава ще излезе този формат за подаване на данни за регистрация на участниците на пазара. Нещо друго важно за тях бяха указанията, които подадахме в края на миналата година. Те бяха за тълкование на част от дефинициите в Ремит. Разбира се, нашата препоръка не е правно задължаваща, ние нямаме такива правомощия, но сме се насочили към националните регулаторни органи с тези указания а те смятат, че това им помага много. И сега да погледнем напред. Дейността, която ще извършим през следващите 18 месеца. Както казах, още три рамкови указания трябва да разработим. Това трябва да стане до края на настоящата година. Споразумяхме с Европейската комисия, както и, както и с Европейската мрежа на операторите на преносни системи, да не правим други указания, докато не довършим работата си по мрежовите кодове. Не бихме искали да зачекваме нови проблеми, преди да сме приключили работата по вече започнати теми, които смятаме, че са важни за завършване на вътрешния енергиен пазар до 2014 година. Агенцията трябва да излезе също така и с свое становище по мрежовия код. Работим по първия мрежови код за механизма за природен газ и още 12 ни остават. Това ще бъде основната ни цел – да излезем с такива аргументирани становища по тези мрежови кодове. След това те ще бъдат прияти от Европейската комисия по процедурата за комитология и ще станат задължителни правила за европейския енергиен пазар. Занимаваме се също така с тарифите за електричество. Знаете, че тези за природния газ вече са в, при... в програмата ни. Ще разгледаме и с тарифите за, и тарифите за електричество. Изникват интересни въпроси там, макар че още анализираме дали да има задължителни правила и дали такава намеса на пазара ще бъде е, необходима. След това имаме един план за електричество, а до година за газ. В същото време Процеса на идентифициране на проекти от общ интерес ще е стартирал и двата процеса ще се слеят. Освен това започваме да извършваме мониторинг в традиционния смисъл на думата. Имаме такива задължения по регламента, по който сме основани, 713 регламент Става дума за цените на дребно, както и спазването правата на потребителите. Споменах също така, че сме започнали с прилагането на ремит. Работата започна още преди ремит да влезе в сила. И освен формата за регистрация, който трябва да бъде изчистен до края на едния месец, във втората половина на годината пък и следващата година ще работим по прилагането на ремит, за да може в началото на 2014 година да разработим в реално време препоръки трябва да дадем на комисията за тези регистри на транзакциите. Това трябва да бъде най-вече за продажбите на едро на енергийни продукти в Европа. Имаме методология за мониторинг и след това трябва да следем европейския регистр и отново казвам методологията за мониторинг. Ето как възнамеряваме да подходим към отговорността си по надзор. Събираме данните, първоначално се прави преглед на данните, това са различните отцветени в жълто котики. жълто и по-тъмно жълто. Около половин милион а, транзакции на ден очакваме. Първоначално ще има автоматична обработка на транзакциите и след това, след първия скрининг, се надяваме различни абнормални сделки, транзакции, които се отклоняват от правилото, да бъдат сигнализирани от системата. След това има анализ и националните регулатори също играят роля тук. Сега, какво ще правим по а, пакета за инфраструктурата? който най-вероятно в началото на едната година ще влезе в сила. Очакваме в процеса на подбор на проекти от общ интерес да трябва ние да оценим методологията, направим анализ на рентабилността, е, критериите на регионално ниво и след това на трансрегионално ниво. Това трябва да стане в края на тази година и първите месеци на идната. Освен това, от нас ще се иска да излезем със становище по този анализ на рентабилността по отношение на е, операторите на преносни системи и след това указания за стимули трябва да разработим и да видим как ще се оценяват допълнителните рискове по всеки един от проектите. Очакваме това да правим през едните 18 месеца. Работната програма за до година ще трябва да бъде представена пред Борда и пред Европейския парламент до края на идната година. Говорих с госпожа председателя да видим дали през юли няма да може тук в Брюксел да ви представя тази програма. Сега бюджетни въпроси. Тук има доста големи предизвикателства за нас. Това е бюджетът ни за тази година. И бюджетът, или проектобюджетът, който бе одобрен от административния борт за до година. Вижте, че има голямо увеличение Двата пункта, където има такова увеличение е сграден фонд, защото от година плащаме в Любляна найем. До сега не плащахме найем. Словенското правителство безплатно по едно споразумение ни го предоставяше безвъзмезно. И следващото увеличение на разходите е в обработката на данни, защото, както знаете, започваме да прилагаме ремит и затова разходите там ще се увеличат. Виждате, общата сума 12 милиона. Това е нашето предложение за бюджет, одобрен от административния борт. Но Европейската комисия пък одобри през април един бюджет и по него само 9 милиона са на разположение за нас. Така че виждате, това е едно предизвикателство. Не единственото. Има и предизвикателства в подходите, както и в кадровата политика. Под подход имам предвид новите задачи, които са ни възложени и които най-вероятно ще ни бъдат възложени. По отношение на ремит правим нещо, което не е правено никъде по света, по начина, по който е предвидено да го вършим. На национално ниво има практики тук-там, не много, но на презгранично ниво няма. Дори в САЩ, чак сега те евентуално ще преминат към а, такъв начин на работа. Когато говорим за регламента за трансевропейските мрежи, той ще се прилага преди да се определи методологията – Що се отнася до кадровата политика? Записаните суми в Ремит дават 15 допълнителни места за агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори, а достатъчно по инфраструктурния пакет, допълнителните места ще бъдат част от механизма за свързане на Европа, т.е. чак 2014 година. Ще трябва да работим над година без допълнителни ресурси. И финансовите ресурси, споменах бюджета, тези 3 милиона, които не ни достигат, те са почти толкова, колкото инвестициите, които предвиждахме за информационни и комуникационни технологии по ремит. Така че преминаването ни на живо в кавички може да се окаже заплашено. Голямата част от бюджетните ни пера не могат да бъдат свити, не може да има съкръщения по тях, защото имаме заплати, имаме наем, бордове. И има вече тези 3 милиона, които искахме да отидат за информационни технологии, явно няма да може, от друга страна пък не може да се и работи, ако няма достатъчно. Могат ли да ни помогнат националните е, регулатори? Да, те ще продължат да ни помагат. Те ще ни помогнат по прилагането на ремит, имаме общи споразумения, но и те са много затруднени, защото имат нови задължения по разследване, по прилагане, а бюджетите им са свити. Така че и те срещат същите трудности, които срещаме ние. Винаги обаче има добри новини, винаги има светлина в края на тунела. Службите на Европейската комисия сега признават, че трябва да ни се отпуснат повече средства през 2013 година. Ще видим как може да стане това. Казаха ми, че има два варианта – вътрешен трансфер или допълнителна заявка до бюджетния орган. Ако това е така, то тогава няма да има забавене или то ще бъде сведено до минимум. Искам обаче да заява пред вас, че нашата агенция ще се опитва да работи оптимално с наличните ресурси. Много ви благодаря. Ако може накрая няколко минути да кажа и аз няколко думи. Благодаря, господин Поточник, за представенето. Дебатът започва. Господин Проди има думата. Благодаря. Благодаря, господин Поточник, за представянето. За съжаление, копията от слайдовете при мене са нечетните, т.е. се прескача през един. Не бих искал да получа всички. Това е изключително важно, като, като тематика, защото трябва да се опитаме да подготвим тези агенции, да бъдат наистина европейски агенции. Говоря в случая, но не и само за електрическата мрежа. Според мен, тя трябва да бъде европейска, защото само на такова ниво и по-специално с създаване на един гръбначен стълб от възможности за транспорт, както и мрежи под високо напрежение из цяла Европа, бихме могли да извлечем максимална полза от ефикасното използване на електрическата мрежа и да светем до минимум необходимостта за съхранение на електрическа енергия. Това ще създаде една много ефикасна система, която обаче трябва да бъде европейска. Този подход с тази агенция, която обединява националните власти, може ли да го направи според вас? Да има такова европейско, истинско функциониране, което да бъде ефикасно? За природния газ същите въпроси възникват по отношение на инфраструктурата за складиране. Имаме ли я, нямаме ли я? Може ли да се работи на европейско ниво или не може? Аз, например, искам да говоря за ветрената енергия. Говори се там, че има прекъсвания, тя варира, но ако имаме такъв, такава мрежа, която да бъде основна, то тогава всички ветрогенератори могат да работят заедно и ще има компенсация на различните ветрени полета и може да има различно използване на хидроелектрическата енергия и да има използване на електрическата енергия в плюс като допълнителна към альтернативите енергийни източници. Ще има ли такъв подход или ще трябва да чакаме нов да възникне? Грация, колега Проди. Благодаря, господин Проди. Госпожа Джордан. Джордан Чизели. Uh, благодаря ви много. Благодаря, господин Поточник, за интересното представяне. То ни показва още колко усърдно трябва да работим и колко работа се крият за тези малки политически документи. Радвам се да чуя, че агенцията успешно е учредена, нямат проблеми с служителите и сградата но проблема е бюджет. Европейският парламент и европейските политици винаги са били за развитието на енергийния пазар. Наша отговорност е да създадем възможности за всички свързани с тази област институции да постигнат целите, които са заложени в нашето право и политика и следва да положим максимални усилия Ремит да може да работи навсякъде в Европейския съюз. Радвам се, че вие ни дадохте две решения за преодоляване на затрудненията. Бихте ли могли да доизясните тези възможности? какво очаквате от Европейския парламент? Или всичко вече е само във ваши ръце и в ръцете на Европейската комисия, за да може да стигнем до успешен край в решаването на проблема? Искам да ви попитам, ако не успеете да намерите решението, какви са опасностите, защото все пак това ще се отрази и на бюджета в значителна степен. Имам още един въпрос. И то е свързан с либерализирането на енергийния пазар. Има решение на съвета за либерализация на пазара от 2014 година нататък. Вие какво мислите? какво постигат държавите членки по изпълнението на този трети пакет от марки? <laughs> Е, Ще дам думата на господин Балачитис. Hello. Ačiū pirmininkė dar už galimybę man suteikti žodį. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми отстъпихте думата. Вие споменахте редица проблеми, пред които сме изправени днес. Знае колко сложно е положението в момента. Имам предвид пазара, тези 3,5 милиона евро, които липсват в бюджета. Освен това и има доставчици из, отвън, извън Европейския съюз, които биха ви платили 10-кратно повече, нищо да не предприемат. А ние трябва да съсредоточим вниманието върху този проблем и да притиснем комисията да поеме определени ангажименти, за да можете вие да си вършите работата и да работите пълноценно. Ако не получите необходимото компютърно оборудване, ще работите на хаост. И ще стигнем до заключението, че нищо не можем да направим. В нашата комисия от 3 години вече непрекъснато говорим за необходимостта от общ пазар. Но когато се стигне до конкретиката като обмен на данни между държавите, членки в областта на енергетиката и по-конкретно на газоснабдяването, има държави членки, които по време на заседанията на съвета не желаят да предоставят информация и много често настояват да се замени формулировката следва да да се направи нещо с формулировката може да. Държ... Някои не искат да загубят своя монопол, тъй като са влязли в определени договорки за доставянето на енергийни източници на по-низки цени. Затова аз с две ръце подкрепям сформирането на тази агенция и искам да ви приканя да работите по въвеждането на единни правила на енергийния пазар и всички тези неща, които не е нужно сега да изреждам отново. Искам да обърна внимание на един конкретен аспект – а именно сътрудничеството между регулаторните органи в областта на енергетиката и сътрудничеството с такива органи в други държави. Вие споменахте, че това е проблем. Как може да бъде отстранен той в бъдеще с съвместни усилия? Благодаря. Благодаря ви. Няма други оратори, които да са се записали, така че давам думата на господин Поточник. Благодаря, председателю. Почитаеми депутати, благодаря ви за интересните въпроси и за това, че изказахте подкрепа за мен. Въпросите са много важни и сигурно ще отнеме много време, за да мога да отговоря удовлетворително, но поне нека се опитам да се плъзна по повърхността. Сега отговарям на господин Проди. Всъщност, една от целите на вътрешния пазар е да се укрупнят националните пазари. Т.е. не само да се въведат единни правила, но да се укрупни и инфраструктурата. Имаме две конкретни дати. 2014 за интегрирането на пазарите. Исках да кажа за обединяването на правилата и 2015 за премахване на всички тъй наречени енергийни острови. В своето представяне аз споменах, че една от основните задачи на агенцията е а, да се наблегне на 10 годишния план за развитие. И за първи път, както вече споменах, развитието на, мрежът, на мрежите се прави на европейско равнище. За сега това беше предимно национална задача или двустранна в най-добрия случай. А сега ударението се поставя на европейското равнище и това се прави по определени причини. Споменах поне една-две от тези причини. Навлизат възобновяемите енергийни източници. Трябва да има силни мрежи тъй като доставките не са постоянни. Има сериозни проблеми, проблеми с въвеждането на тези възобновяеми енергийни ресурси в мрежите. И това можем да го преодолеем само ако бъдат въведени някои нововведения. И ние работим в тясно сътрудничество и приветстваме инициативата на комисията и договарянето на новия инфраструктурен пакет. Опростяването на процедурите, привеждането им в съответствие ще позволи в разумни срокове да се постигне нещо. За сега това бе проблем. Много се надявам, че след като разполагаме с инструментариума, ще се умеем да преодолеем тесните места в системата. Това е наше задължение на агенцията, на операторите на преносните системи, на европейските институции, да направим необходимото това да се случи. А, на въпроса на госпожа Сизели. Благодаря, че, ми, че ме окоръжихте. И да, предизвикателства има. А, службите на комисията са наясно, че ще са необходими още ресурси за нас. Не съм специалист за сега по административните процедури в комисията, особено в областта на бюджета, но много вероятно един от двата варианта да сработи. Ако решим да внесем допълнително искане пред бюджетните органи, ще се радвам на подкрепата на вашата комисия и на парламента. Какви са рисковете? Ремит е вече нещо, което се прилага злоупотребите на, на пазара, търговията с вътрешна информация. Тези въпроси са уредени, но ние не разполагаме все още с данните, за да предприемем нещо. И не разполагаме с средствата да събираме данните, да наблюдаваме пазарите. Не направим ли това? ние всъщност няма да знаем дали пазарите работят достатъчно добре, според нашите очаквания. И съответно, ремит не се явява някакъв допълнителен механизъм, то е част от цялото. И когато имаме един интегриран пазар, много по-сложни ще са търговските сделки, ще има сделки през граница. И според мен, нашите потребители в Европа, гражданите на Европа, заслужават механизъм, който да работи добре и да е прозрачен и неподвластен на злоупотреби. Трябва да гарантираме добрата работа на пазарите. Нямам никакво съмнение, че пазара си работи както трябва, но не мога в момента да ви дам гаранции. Сега по въпроса за либерализацията на пазара през 2014 година. Не смятам, че на 31 декември 2014 ще можем да ударим ключа и да отидем на почивка. Има предизвикателства, които бяха споменати и те ще си останат и след 2014 година. Възобновяемите енергийни източници, устойчивостта. Това са проблеми, които ще просъществуват дълги години. 2014 като крайен а, срок по мен е поставена, за да можем до тогава да имаме един добре функциониращ пазар. Ще успеем ли? Смятам, че да. На електроенергийния пазар сме свидетели на успоредното прилагане на правила, докато те все още се обсъждат. И мисля, че имаме доста висока степен на интеграция на пазарите в Европа. И през декември се умяхме да приемем една пътна карта за интегрирането на Европа до голяма степен в единен пазар на едро на електроенергия. И ще положим необходимите усилия тези пътни карти да бъдат изпълнявани. Всяка седмица, всеки ден възникват някакви проблеми тук и там, но ние работим, при... притискаме органите за изпълнение. А, що се отнася до газопреносната система, малко съм песимистично настроен. През последните седмици имаше някой напредък. Тази година има пилотни проекти а, за а, капацитета и към края на годината ще можем да преценим а, какво можем да очакваме до 2014 година. Така или иначе нещата са в а, движение. Е, на въпроса на господин Балчитис отговарям. Съгласен съм с вас за възможността да се наблюдава пазара, е, за да може той да работи по надлежния ред. А, не знам дали е точно това, което казахте за проблемите е, в сътрудничеството с националните регулаторни органи. Там сътрудничеството е добро, то е сложно, но ние сме се умели да намерим а, модус за добра работа и работните ни отношения са много добри. Там се изправяме с същите проблеми. Проблеми има на националните пазари. Трябва да се навлиза в нови области в, на 3-4 места в Европа въобще не са имали никакъв опит с наблюдението. Опитват се да осъществяват такъв мониторинг по някакъв начин и то в момент, в който са им ограничени и средствата. А за да се извършва такова наблюдение са необходими и експертни знания. А, Що се отнася до това дали има проблеми между агенциите и националните регулаторни органи, по-скоро бих казала, че сме изправени преди ни и същи проблеми. Националните органи полагат максимални усилия, но все пак те са ограничени а, във възможността да ни съдействат, защото те самите преживяват трудни времена. Та така или иначе, полагаме максимални усилия предвид на личните средства. Надявам се, че успях да отговоря на всички зададени въпроси. Надявам се, че имам още една-две минути. Исках да кажа няколко думи по предстоящи събития. Дали сме ход на работната програма за следващата година. Вече ви споменах организирането на едно представене тук в Брюксел. Докладът за дейността през миналата година ще излезе на 15 юни след две седмици. Ще бъде изпратени на парламента. Ще имате по-подробен отчет за всичко, което сме правили до сега. Нещо, което аз вече описах накратко и ще има делегация на Европейския парламент в Любляна през август е, месец. Всички сте добре дошли в Любляна и най-вече сте добре дошли да посетите нашата агенция. Моите колеги и аз е, ще имаме удоволствието да ви домакинстваме и ви благодаря за непрестанната подкрепа за агенцията и вашето доверие в нас. Това е нещо, което вие показвате непрекъснато, дори превишавате нашите очаквания, така че големи благодарности. За мен бе чудесна в тази възможност да споделя мисли с вас. Thank you very much, Mr. Potoshnik. Uh, yes, I understand you might come back. Благодаря, господин Поточник. Разбирам, че може отново да се срещнем тук в комисията ни когато ще представите работната програма за 2013 година. Това ще бъде през юли. Добре сте дошли и тогава и винаги. Наближаваме е, края на заседанието. Остава само да обявя следващото на 18 и на 19 юни. Пожелавам ви приятна почивка в края на седмицата. Е, добър път на тези, които ще е, пътуват до дома и до нови срещи. Allora.